Good morning. Добре дошле, колеги, на нашето заседание на Имко последно заседание в настоящия мандат. Дневен ред, ако нямате забележки, смятаме, че дневният ред е прият. Някои съобщения, както знаете, заседанието се предава на живо по интернет. Излезе и новото писмо бюлетин на Имко 101 в интернет. Да видим сега протокола от предишното заседание. Ако нямате забележки, не виждам. Приете протокола от миналото заседание. Първа точка от дневния ред. Отчет за текущите междуинституционални преговори. И първо по въпроса за по-доброто прилагане и осъвременяване на нормативната уредба на Европейския съюз за защита на потребителите. Господин Долсън е докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. On this file because it was an intensive piece of piece of work, um, particularly my shadow rapporteurs, the Romanian presidency uh, and also the commission. Благодаря на uh, на докладчиците в Сянка, на комисията, в това число комисар Юрова. Амбициозен график е, имахме от, от начало до край за три седмици. Осланяхме се изцяло на един единствен кръг на тристранните преговори, в това число протекли и през нощта. Както е, знаете, госпожо председател, е, споразумението следваше да бъде допълнително коригирано по искане на комисията. Е, комисар Юрова категорично пожела да потвърди мандата си от колегиума на комисията. Съответно, окончателният текст за двойното качество на, на стоките бе коригиран но във всеки случай потребителите не могат вече да бъдат заблуждавани от производителите, е, търсещи да спечелят още и някое друго евро. Предполагам, че някои колеги биха настоявали да отидем и по-далеч, да напуснем преговорите, ако не бъдат изцяло прияти изискванията ни за двойното качество, но аз не знам какво би ни дало това не бихме помогнали на потребителите, нищо ново не бихме им дали. А сега, според мен, разполагаме с един солиден нов нормативен акт. Противното едва ли би било в полза и на органите за защита на потребителите по линия на предвидените наказателни разпоредби – постигнатото споразумение се поставя началото. През идните години комисията ще трябва да направи преглед на постигнатото. Предвидени са е, междинни етапи. Успяхме да въведем изисквания за преглед на пазара, е, за проверка на различните ценови намаления всичко това в интерес на потребителите. Смятам, че постигнахме полезна информираност на потребителя. Специално в електронното пространство потребителят вече ще може да разчита на достоверна информация. Е, освен това, заедно с държавите членки отхвърлихме е, предложението на комисията за преразглеждане на правилата, даващи право на отказ от договор или, или право на, на развала на договора. И накрая е, мобилизирахме подкрепа и включихме в окончателния текст инструмент за осведомяване на потребителите – ние, разбира се, поискахме да се е, изработи приложение за мобилни устройства е, програмата за права на потребителите, ако щете програмата ЕКАРЕ. Е, тази идея не бе приета, но във всеки случай сега в интернет има един единствен, единен източник на информация. В Страсбург ще бъде окончателно приключена работата с гласуване е, и можем да се похвалим с спазването на един твърде кратък срок. Но това дължим на съгласието помежду ни и на ангажираността, проявена от всички за постигането на бърз резултат. Благодаря на всички от секретарята, на Деян Бенуа, на правната служба, която много ни помогна в хода на триалога. И ако ми позволите още нещо, госпожо председател, понеже вероятно за последен път ще се изказвам в тази комисия през живота си, имайки предвид на къде вървят нещата. Ам, благодаря на всички колеги. През последните 4 години извършихме не малко е, за утвърждаване на единия пазар в Европа и дори Великобритания да не успее да се възползва от всички тези нови предобивки. Аз напускам с убедеността, че съм допринесъл за едно богато наследство в интерес на европейските потребители. Thank you uh, very much. Uh, Dan. I think uh, everybody will agree with me that the work that you've done within this committee that you've Благодаря. Благодаря. Сигурна съм, че вашия принос към работата на нашата комисия е, е значителен и, и несъмнен. А, моторните превозни средства, например, това беше ваша е, специална тема. А, е, радвам се, че все още сте тук сред нас а, е, и се надявам и за напред да се виждаме. Но, но, но във всеки случай, а, огромна благодарност за целия ваш принос. А, тъж, тъжно е наистина би било крайно тъжно, ако Великобритания в край на краищата се оттегли от вътрешния пазар. Едно огромно постижение на Европа, но ние ще се постараем поне от своя страна да ви държим колкото се може по-близо до себе си. Благодаря ви. Аз също искам да благодаря на докладчика за цялата постигната работа. Като докладчик в Сянка, аз също мога да а, потвърдя колко опорито водихме а, преговорите и нашата работа от името на Европейския парламент, което е чудесно. А, допълнение бих желала да кажа следното. Действително, ние постигнахме много сериозни постижения за европейските потребители. А, дори и докладчика да не спомена това, Правилата за прозрачност, а именно а, за сравняване на стоките, на стоки от един един тип или сравняване на етикетирането, сравняване на, на цените и така нататък. Защото потребителите смятат, че когато, например, получат информация от подобни платформи, се сравняваме, те ще могат да намерят най-добрия продукт или най-ефтиния продукт и така нататък. Но обаче това не на всяка цена е вярно, защото малките и средните предприятия, например, не разполагат с финансови средства да а, пуснат своите продукти в тези продукти, както големите предприятия. Това е много важен въпрос и за моята политическа група също така. Втори въпрос, който беше важен за нас по време на преговорите, е именно двойното качество, продуктите с двойно качество. И тук действително трябва ние се борихме, за съжаление не успяхме да постигнем успех, борихме се наистина с а, ногти и зъби. А, и именно парламента не искаше да направи отстъпки. Съвета обаче изобщо не желаеше да а, направи поступки, а, отстъпки от своя страна. За съжаление нямаме това нещо, което ние желахме, за което се борехме, например, член 6. нашата идея беше е, направо на опаковката да има информация, посочена информация. Важно е да има прозрачност. Въпреки това, има някакво известно ниво на прозрачност, с което все пак сме удовлетворени. Освен това, ние се борихме да се да включи а, клауза за преглед, т.е. в следващите години Европейската комисия трябва да направи този преглед, а именно как се прилагат тези разпоредби. И ако се окаже, че има проблеми, и аз съм сигурна, че ще има проблеми, то трябва да комисията да изготви ново предложение, именно а, по какъв начин законодателният акт правомерно да се прилага. Така че тази клауза за преглед не е само за, член, за отделните членове и разпоредби, но и за приложението. Повече нищо не можеше да направим. Нищо не можеше да направим повече. Защото в никакъв случай не можем да се съгласим с факта, че в Европейския съюз има потребители от първа и втора класа но поне в крайна сметка постигнахме един малък напредък и а, от името на нашата политическа група ние ще гласуваме за. Please be very very short because at 10 we have to leave this room so we still have the votes also. Моля да бъдете а, много експедитивни, защото в 10 трябва да напуснем залата. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, че висшата форма на демокрация в парламента това е компромиса. Компромис означава, че няма да получим всичко, за което се борим, но е важно да постигнем максимално от това, което искаме. И смятам, че това е един добър компромис. Работихме бързо, постигнахме добри неща за потребителите, за нашите МСП. Така че в този смисъл искам да благодаря на всички колеги, искам на секретарята също така да благодаря. Искам да благодаря и на докладчика Дан Далтън и да му кажа, че то е най-добрият пример за това, че Брексит се оказва голяма грешка. Благодаря. Uh, uh, е, я е, Да, съвсем кратка ще бъда. Благодаря на всички ви за положените усилия, на Паскал, на Евелин, на всички докладчици в Сянка, до един през нощта и прочее. Но докладът бе, бе, бе прият в максимално кратки е, срокове изтича е, мандатът, но не мога да премълча, че в резултат от всичко това предложението пострада и е, Евелин основателно каза, че не получихме онова, което искахме. Двойното качество най-вече. Ам, няма достатъчно гаранции в резултат от тристранните преговори за потребителя, че два продукта, опаковани по точно един и същи начин, ще бъдат еднакви в опаковката. И след като не, не го приемаме, постигнатото, би трябвало да гласуваме против. Веднага сега ще ви дам думата, госпожа Тун, да е, е, докладвате за регламента за обща безопасност на автомобилите. А, ние също преговаряхме много бързо. Е, от получаването на мандата 11 десетина дена по-късно вече имахме резултата. Е изключително бързо и резултатът е твърде добър. Уважаеми колеги, трябва да ви кажа, че всички заедно, а и благодаря ви, Дитер, Луси, всички заедно, също работехме на два пъти до, до посреднощ, до 2-3 часа през нощта но се получи резултат, който наистина гарантира повече безопасност по пътищата. Водачът на, на автомобила може да включва и изключва автоматичната система за безопасност по свое желание. Един особено положителен резултат, с който можем да се похвалим, е, е, е следният. В много страни, в средства за осведомяване, аз се натъквам на фалшивите прослуги, фалшивите новини. Е, и, и предвид това, което постигнахме, това е нередно. Много се говори, например, за ограничаването на пределната скорост на автомобила – не е вярно е, това, което е, твърдят в печата. Е, и се питам дали тези неистини не се разпространяват съвсем съзнателно. Уважаеми колеги, би следвало да кажем нещата такива, каквито са. Европейският парламент следва категорично да заяви, че новият регламент е за оказване на съдействие на водача. Водачът няма да бъде подменен. Той взема в край на краищата решенията. След това автомобилите няма да поскъпнат, но ще бъдат спасени е, човешки животи. Аз за всеки случай се гордея е, и съм благодарна за постигнатите добри решения. А извинете, пропуснах да благодаря на секретарята за упоритата работа Особено Дейвид и нашите консултанти на НП, господин Крайновски, Франческо Равичини. Благодарение и, и на техните упорити усилия постигнахме току-що представения от мен резултат. Благодаря. Преди да пристъпим към вота, Пожелавам добре дошли на гостите на госпожа Кун. Има група студенти, е, които са тук е, на нашето заседание. Сега можем да пристъпим към вота. И първият е по директивата за по-доброто прилагане и усъвременяване на нормативната уредба за защита на потребителите в Европейския съюз. Е, веднага Гласуваме по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Yes, I close the vote. And it is adopted 24... 21 за, 7 против. Поздравления за докладчика. Следващия въпрос. So the next vote, it's... Следващият вод е за създаване на митническа програма за сътрудничество в областта на митническата дейност. Очевидно госпожа Карпини е наш докладчик. Ще гласуваме някои изменения и допълнения по доклада. Ам, които можем, ако не възразявате, да гласуваме анблок. Ако не възразявате, вземаме изменение и допълнение анблок, започнете гласуването. I close the vote. Прекратете гласуването. 25 има за, 3 има въздържали се. Приема се. Поздравление за госпожа Грапини. uh, from uh, Mr. Stoon. I open the vote. Безопасност на автомобилите. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Единодушие. 28 гласували, 28 за. Поздравления за госпожа Тун. По-нататък е, утвърждаване на, на писмото, посветено на бюджетните приоритети на комисията ИМКО за 2020 година. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 27 за, 1 против. Господин Селимович, докладчик, желаете ли да се изкажете? Не. Нататък. И последния вод. Пилотен проект и подготвителни действия. Господин Селимович е докладчик и по този въпрос. Ще гласуваме ред по ред. Не знам. Ще, ще прочета само заглавието оценка на предизвикателствата и възможностите за наблюдението на пазара, предвид въвеждането на нови технологии, цифрова снабдителска верига, за, против, въздържали се, приема се. Разработване на национални марки на единия пазар за, против, въздържали се, приема се. Жени предприемачи ФЕС за, против, въздържали се, приема се. Оценка на твърдените разлики между продуктите по качество за против. Раздържали се. Приема се. The European uh, Artificial Intelligence Европейска обсерватория за изкуствения разум. Тук ми подсказва, че има внесено изменение. Кой е за? Против? Раздържали се. Приема се. Достъп до електронното пространство за лицата с интелектуални увреждания за против. Сдържали се, приема се. И накрая. Подкрепа за повишаване на сътрудничеството между деловите среди и властите за премахване на съдържанието насочено срещу благосостоянието на децата в интернет. Е, гласувано бе и прието. С това приключваме работата си и това е последното ни заседание на, е, на, на този мандат, на този състав на парламента. Аз е, какво да кажа, как бързо отлетя времето. За мен беше чест да служа от председателското място на нашите съграждани, потребители. Постигнахме не малко, не само за тяхна защита и за състоянието на вътрешния пазар. Благодаря на всички, е, всеки един, всяка една от вас е, за упоритата работа и, и оказаното съдействие, за това, че ми помагахте, е, всеки от вас и моите заместник председатели. Сърдечно благодаря, разбира се, на секретарята на нашата комисия, на, на целия екип благодаря за оказаната всяческа подкрепа. Но работата не е приключила. Още, още има неща, които остават за довършване. И аз се обръщам с апел към онези, които ще ни последват тук в Комисията за защита на потребителите по по време на следващия мандат, да проявят амбициозност и е, да засвидетелстват тази амбиция на дело. Пожелавам на всички, които ще се кандидатират е, на изборите успех. Лично аз няма да се кандидатирам на, на, на един и същи ден, на който ще бъдат произведени европейските парламентарни избори, ще се произведат и белгийски федерални избори, в които аз ще се кандидатирам. С, с немалко тъга, казвам с Богом, на Европейския парламент ще ми липсва, но, но, но знаете, Белгия е такава малка страна, че е, така или иначе ще се сблъскаме едни в други, ако не другаде, то поне на Гран Плас.